бюджета. Моля да бъдем извинени. Заседанието на координаторите беше доста продължително, тъй като в момента навлизаме в същината на преговорите между самите координатори относно измененията, които са внесени. И така. Днес след обед ако обичате групата там, едни очарователни дами са се събрали на входа, но ако искат да си говорят, моля да го правят навън. Благодаря. Е, днес сутринта бързичко се справихме и е, е преодоляхме всичко останало от е, дневния ред, така че нямаме нищо друго, освен бюджета за 2013 година. И е, част от измененията обсъдихме с координаторите. Трябва да продължим дискусията днес след обед, вечерта и утре. Предлагам ви да проведем обществено публично заседание на е, Комисията по бюджетите е, и всички, които искат да се изкажат, ще могат да го направят. Но препоръката ни е това заседание да бъде сравнително кратко, за да можем възможно най-бързо да се върнем на разговорите между координаторите. За това ще помоля докладчика по бюджета в нашата комисия, Джовани Лавия, да ни въведе в темата. Ако можете и желаете да зададете въпроси, ще ви позволя, след което ще продължим с заседанието на координатор. Си е президенте. Е. Благодаря. последното заседание съветът ни представи в Страсбург своя проект за бюджет. Та след това пленарно заседание започнахме да разглеждаме посредством различни видове симулации, различните ефекти, които измененията, които а, представиха колегите, биха а, оказали върху бюджета. Говоря за специализираните групи и специалистите и специализираните политически групи. 155 от комисията, 180 от депутатите и 500 от политическите групи. По-малко изменения, между другото, отколкото имахме миналата година. Но това, което ми харесва и което искам да подчертая, е, че специализираните комисии са работили наистина отлично – Опитали са се да посочат не само тематичните приоритети в своите компетенции, но този път и негативните приоритети, т.е. у нези бюджетни редове, където ще бъде или е възможно да се направят известни спестявания. Тази предварителна работа ни даде възможност също така да видим каква е стратегията на различните политически групи по отношение на общата ни стратегия. Така че да имаме ясна обща стратегия и общи цели за всички политически групи. Най-вероятно си спомняте през а, първите две заседания подчертахме своя приоритет – растеж, развитие, заетост най-вече сред младите – както и постигане целите на стратегията Европа през 20-та година. Та по отношение имаме, на това имаме и тематични приоритети, които а, бих искал да се прегледат сега, да видим всичко, което са подали колегите като текстове, като идеи и което явно съвета също е взел предвид в, своето, в своя текст. Общо казано, трябва да кажа, че имаме различни проблеми в различните бюджетни рубрики. Най-проблематична е 1А, където има много различни позиции между политическите групи. Имаме две групи, които се опитват да останат под тавана на многогодишната финансова рамка, т.е. вътре в маржа. Друга път група иска достъп до инструмента за гъвкавост, за да се финансира проекта ИТЕР, без да се наказва в същото време седма рамкова програма и нейния бюджет. Пак в едно, а същата рубрика, от страна на други политически групи, имаме по-здържан подход – с увеличаване тук-там на определени бюджетни редове. Сега, що се отнася до едно б положението е съвсем различно тук. Имаме една обща позиция на възстановяване на бюджетните кредити заплащани и урязани от съвета и подходите на различните политически групи за определяне на това какъв да е натиска върху съвета да продължи да зарежда, извинете, да заделя големи бюджетни кредити, е доста ясна и силна. Има известни резерви, които са изразили политическите групи за подсилване позицията на парламента. Трябва да се обсъдят тези резерви защото на места са дори провокативни към съвета. Стигам до 2, глава 2 или рубрика 2. Имаме специализирана комисия, която иска тук да отидем над проекто бюджета. И тук е увеличаване. 3А. Извинете, 3А. Има една тема тук, която е важна и тя е свързана с решението на Председателския съвет на Европейския парламент за Шенген и блокирането на пет досиета бюджетната процедура. Докато не се изяснат нещата със съвета за промяната на правното основание за управляването на Шенген като зона. 3b. Нямаме особени проблеми тук. 4. Тук вече нещата са много по-различни в сравнение с миналата година. Имаме един постоянен марш и макар, че някои групи искат тук там да има увеличения, имаме пълно използване на маржа, от страна на групата на социалистите, който се опитва да включи всички възможности. Стигам до пета рубрика. Там като че ли няма конкретни проблеми. Така че поне няма спорове. И накрая искам да подчертая нещо. Имайки предвид различните подходи на отделните политически групи, смятам, че е необходимо, след като изслушах най-вече колегите и техните позиции, да на по-татъшен етап, да започнем двустанни срещи с координаторите, за да се опитаме да намерим компромис вътре в Комисията по бюджет. Благодаря. Bien, merci. Благодаря, господин докладчик. Мисля, че вашето резюме беше много вярно отражение на състоянието на разговорите и преговорите всъщност между различните групи. Координаторите са тук. Те имаха възможност е, да говорят пространно по време на заседанието на координаторите. Ако искат думата, разбира се, ще я получат. С изключение на Елга Трюпел, която е, не присъстваше Извинете, че ви прекъсвам от заниманието ви. Искате ли сега да се изкажете или когато в последствие възобновим заседанието на координаторите, както желаете? No, thank you. Uh, Благодаря за това, че е, ме помолихте да се включа. Проблемът ми е, че съм е, пълноправен член на Комисията по култура и е, е, за това не можах да присъствам на заседанието на координаторите поради нейното заседание. Е, и най-напред трябва да послуша малко какво ще говорите, за да навляза в проблематиката. Господин е, Алваро, искате ли думата? Не. С е, Ейда е, вече доста добре си поговорихме. Аха, в двустранен порядък, казва председателят. Да, доста двустранни срещи ще се проведат и аз ще преценя към кои да се присъединя. Няма ли други желаящи да се изкажат? Ейдер! Не с господин Алваро се споглеждаме, тъй като ние обменихме позиции по време на заседанието на координаторите, когато заседанието е открито. Може поне групите да изложат позицията си и да кажат защо са внесли определени изменения. И ще мина на испански. Значи най-напред започнах на испански, минах на френски, сега пак се връщам на испански. Както казах, детайлно беше разискването на заседанието на координаторите, но когато заседанието ни е публично, както сега, е, искам да обясня защо нашата група е внесла определени изменения. Те са две групи. От една страна обикновените, обичайни изменения, които социалистите внасят, винаги когато се разисква бюджетът. Тъй като винаги има определени приоритети. Учене през челия, живот, еразъм, е, мундус е, и така нататък. Това са приоритети по също по раздел 1А иновации, растеж и научни изследвания. И там винаги се опитваме да се преборим за повече финансиране за тези статии, тъй като те са от основно значение е, за социалния характер на Европа. Казвайки това обаче, ще е, добавя и следното. От няколко години политическата линия в нашата група е да не приемаме новите политики, които ще се финансират с пари, прехвърлени от съществуващи политики. Така че разликата при нашите изменения в сравнение с измененията на други групи, независимо дали говорим за раздел 1 или раздел 4, е, че ние се опитваме да върнем парите в тези проекти, от които те са били взети, за да се финансират нови инициативи. Проблем е финансирането на ИТЕР. Винаги казваме, че е, се вземат от други места, за да се финансира ИТЕР. Ако има спестявания на други места, прекрасно. Обаче, е, ако ще говорим за спестявания и за научни изследвания по седмата е, програма за научни изследвания, е, това е, са пари, които се изразходват и се освояват. Сега Палестина. До тук винаги стигаме в парламента, тъй като съветът и комисията никога не отделят достатъчно средство. И това, което ние сме направили с измененията си, е да насочим средства към инструмента за стабилност и други програми. Тези пари се орязват заради необходимостта от финансиране другаде. Общо взето това е подходът на социалистите. Тоест, това, което искаме е да се допълни финансово инструмента за стабилността, тъй като там няма достатъчен марш. Това не е само проблем за социалистите, ми се струва тази ситуация е резултат от политиките, с които сме се захванали. Това е по отношение на отпуснатите средства. Що се отнася до плащанията, вярно е, че много време отделихме на тях. Важно е да се каже, че това също е приоритет и тук не бива да допускаме грешка. До сега е, парламентът винаги е определял като приоритет ангажирането на средствата. За това винаги сме се е, борили с съвета и комисията, защото там очертаваме приоритетите. Страната на плащанията е важна, е, но там има проблеми. Ако имаше достатъчно плащания, ако съветът беше готов да сложи достатъчно средства на масата, така да се каже, проблеми нямаше да има нямаше да има проблеми и да си определим приоритетите. Значи, ние най-вече се борим за е, отпускането на средства, а проблемите се появяват, когато се стигне до плащане. Е, следващата седмица ще имаме среща с съвета и комисията и се надявам да съгласуваме е, цифри. До сега парламентът чува само слухове. Не знаем защо има такава разлика между нашите цифри и цифрите на другите институции. Може би съветът ще може да е, обясни разликите. И комисията си има свои собствени цифри на свой ред. Разликите са огромни приоритетът за парламента трябва да бъдат отпуснатите средства, докато плащанията са проблем, който трябва да бъде изчистен. Много благодаря. Господин Алваро, все още не желаете думата? Добре. Други членове на комисията желаят ли да се изкажат? Не. Това е много добре. Прекрасно. Ако е така, драги колеги, ви предлагам е, да закрием заседанието на комисията. Освобождавам ви. Моля в залата да останат координаторите. Необходимо е те да ми кажат дали желаят да продължат работа с превод е, защото ако няма нужда от превод, е, ще освободя преводачите. Моля за момента преводачите да останат. Оставаме с координаторите и техните сътрудници в залата. За няколко минути прекъсваме работа, за е, да може онези, които нямат право да участват в заседанието на координаторите, да освободят залата Прекратявам заседанието. Като започнем работа с координаторите, ще видим точно в какъв формат ще протече тя.